Hanno votato tutti? Всички ли гласувахте? А, преброителите също ли подадаха своя глас? Гласуването приключи. Моля преброителите да се отправят към зала r 11 за да преброят гласовете. А, заседа... закривам заседанието. То ще бъде подновено, а, когато се появи съобщение за това на екраните. Ще прозвучи и звънец.